Colleagues, we're going to make a prompt start. People uh, need to get away. Колеги, ще започнем. Някои от вас трябва да си тръгнат. Знам, че много обърква плановете това, но трябва да започнем. Започвам с приемането на дневния ред. 7, 11, 12, 13, 15 се отлагат. Ако няма възражения, тя се приема. Езиков режим. Хрватски и галски няма да има днес. Препоръките на координаторите по съответното правило. Координаторите с писмена процедура на 26 април организират допълнително заседание в Страсбург на 9 май 2016 година. Съгласна ли е комисията? Да, съгласна е. електронно гласуване сега. Много ви моля да ми кажете, ако не си носите картата за гласуване. Okay. И... Um, we're going to start prom... Започваме, ако нямате карта за гласуване, което е разбираемо, може да сте я забравили в пленарната зала. Кажете, ако има такива, искаме да започнем веднага, за да може да си тръгнете след гласуването, ако се налага. Няма никой. Чудесно. That... Координаторите готови ли сте? Всички са готови. И така, четвърта точка. Агенцията за сътрудничество Европол отмяна на решение 29.371. 2009-934. Диас Демера. Уважаеми колеги, започваме с гласуване. Преди това ще попитам докладчика иска ли думата. Ако не иска думата, гласуваме. Pues muy brevemente, señor presidente, en términos... Съм накратко председателю. И ми уника единствените думи, които бих искал да ви кажа сега е благодаря, благодаря на всички. Благодаря ви. Много благодаря. Искам да благодаря и на вас, председателю, и на всички останали. Извинявам се, но няма превод в правилния канал. I think if the interpretation booths could sort out which... Може ли преводачите да разрешат проблема? It would be helpful, thank you. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Господин де Мера, отново, ако може да повторите. Bueno, es fácil repetir lo que ya dije. Да, съвсем лесно е. Чисто и просто искам да благодаря. Благодаря на всички, благодаря на всички колеги, солидически групи, които участваха в този дълъг доклад, който сега приключва. И още веднъж благодаря на Гая и Антуапа. Thank you very Much, Mr. Diaz de Mera. И аз благодаря, господин Диаз де Мера. Преминаваме към изменение 3. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. That is rejected. And we move to the final. Гласуваме по целия документ. По целия документ, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 40 на 32 въздържали се. Поздравления. To... Преминаваме към пета точка. Условия за влизане и оставане на граждани на трети страни с цел научно-изследователска дейност или обучение. След представяне на проекто препоръките за такава директива на 11 април не са внесени изменения. Затова по правило 66 гласуваме по препоръката представена от докладчика. Докладчиката е Сесилия Викстрион. Сесилия няма я. Затова гласуваме. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 40 на 5, един въздържал се. Поздравление на докладчика. Colleagues, we move to part шеста точка борба срещу трафика на хора в външните отношения на Европейския съюз. Бодил Валеро е докладчик. Ако не иска думата, преминаваме към гласуване. Искате думата, заповядайте. Bara väldigt snabbt så vill jag tacka alla de andra skuggföredragandena för ett Благодаря много за отличното сътрудничество. Благодаря, че успяхме да доведем до край този доклад. Благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Десето изменение. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17-то изменение. Моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се изменение 18. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля гласувайте. The vote. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, совете. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Разделно гласуване. Първа част. Моля, совете. Прекратете гласуването. Приема се. Трето е, е Изменение втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. 25. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 28. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 33. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 1А. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 4А. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 45, отделното гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48 изменение. Отдавано гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седми компромис. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 65. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 71. Изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 76. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Разделно гласуване. Поискано от социалистите. Първа част. Моля, гласувайте. Не, направо втората част всъщност ще гласуваме. Така ли е? Извинявам се. Добре. Първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Нещо явно имам проблем с това изменение. Втората част. Моля, гласувайте. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 89. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се изменение 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 93. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 94. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Първо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И накрая с измененията по целия документ, моля гласувайте. vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 46 гласа за, няма глас, гласове против, петима въздържали се. Поздравление на докладчика. Colleagues, now we move to point 8, <clears throat> provisional measures. Точка 8. Временни мерки в областта на международната закрила за Швеция във връзка с член 9 и решение на съвета 2015-23, член 9 от 2015-1601, мерки за защита, за закрила за Италия и Гърция. Ска Келер е докладчик. Тя предлага да се отхвърли предложението във връзка с правило 1742. Гласуваме първо по предложението на докладчика да се отхвърли текста на комисията и ако това изменение се приеме, тогава гласуваме само по изменение 2 по законодателната резолюция. Ако предложението се отхвърли, тогава ще гласуваме по измененията към предложението на комисията и след това по цялото предложение и накрая по законодателната резолюция. Надявам се, че разбирате. Госпожо Келер, искате ли думата? Не. И така нека да гласуваме. Е, не ви давам ясно знак, че ви давам думата, но ако искате думата, си я поискайте. Поименно гласуване. Изменение 0. Моля, гласувайте. vote. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. С 30 гласа против и 23 гласа за. Amendment 8. The vote is open. Изменение 8. Моля, гласувайте.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 The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега по предложението на комисията с подадените изменения, моля гласувайте. Чакам знака на координатора. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 на законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Изменение 2. Преминаваме към изменение 2. Всички ли са съгласни? Да, преминаваме към изменение 2. Моля, гласувайте. Всъщност, поканата за гласуване вече беше отправена. Край на гласуването. Отхвърли се с 37 гласа против и 14 гласа за. Крайно гласуване по текста. Моля, гласувайте. The vote is closed. That is adopted. Край на гласуването приема се 27 гласа за, 23 гласа против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчик. Преминаваме към крайното гласуване, новите психоактивни вещества и подлагането им на контролни мерки. Господин Бония, докладчик, искате ли думата преди гласуването? Не. В такъв случай нека да гласуваме не са подадени изменения, така че е, преминаваме към крайното гласуване по текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 51 гласа за, 1 глас въздържал се. Поздравление, господин Бони. colleagues, we're going to make an immediate start for the next part of the agenda. Нека незабавно да преминем към следващата част от дневния ред. И така, колеги, нека да продължим работата си. Юрова, uh, Радвам се, че е, комисарят Юрова е тук сред нас. Имаме да говорим за много неща, за ЕКРИ, СЕПО и други неща, както и за споразумението Европейски съюз в областта на защитата на личните данни. Давам думата на комисаря. Имате около 10 минути. Надявам се, че ще се впишете в тях. След това ще дадем думата за дискусия. Първи кръг въпроси от страна на координаторите. След това ви даваме думата за отговор. След това втори кръг от останалите колеги. И след това пак ви даваме думата за отговор като се надявам, че колегите ще ограничат времето си за изказване до две минути. Заповядайте, госпожо Юрова. Благодаря за тази възможност да продължа разговора си с вас в тази комисия. Искам да говоря за областта на от, моите задачи, която е свързана с наказателното право. От последния диалог по темата през 2014 година е, в Европа преживяхме много тежки терористични атаки. Комисията поднови своите усилия във връзка с борбата с тероризма, настоявайки да се спазват европейските ценности. Ефективното, ефективното сътрудничество между съдебните системи е един от добрите начини да се реагира на кризата и а, имаме обмен за на информация за лицата от трети страни. Надявам се, че ще приветствате това предложение. Искам да ви обърна внимание на един друг важен дебат, който провеждаме с министрите на правосъдието и започнахме е, да работим по темата на неформалния съвет на, министра на, правосъдие, на министрите на правосъдието е, в Амстердам. Е, това е свързано с една инициатива на холандското председателство искам да, се заним... да искаме специално да обърнем внимание за, на дигитализацията на наказателното право. Ще започна предложение и във връзка с директивата за борбата срещу измирането на пари, защото трябва да се предприемат мерки срещу финансирането на тероризма. Ще разгледаме и въпроса за банковите регистри. регистри. за да се подпомогне работата на звената за финансово разследване и е, ще работим и по въпроса за анонимните карти за разплащане. Госпожа Саргентини подчерта значението на тези мерки и ще представя е, предложение за преразглеждане през юни. Освен това, до края на тази година комисията възнамерява да предложи взаимно признаване на решения взети от един единствен съдия за замразяване на от, от съдия в една държава а, за замразяване на активи и това решение да може да бъде прието в други държави. Искам да поздравя господин Аутбрейт и господа Жала Ористин за работата по техния доклад. Постигнахме добре балансирани резултати, които а, са амбициозни и от тук нататък задачата ни е ефективно предлож... приложение. За да работим с държавите членки, органите за защита на данните и гражданите за подготовка на влизането в сила на регламента за защита на данните, който трябва да влезе в сила през пролетта на 2018 година. Защитата на личните данни е основно право и сме, сме длъжни времено да подкрепим иновациите и бизнеса в дигиталната ера и да намерим баланс между двете. За това ще работим с съответните органи, за да има ефективно приложение. Мерките за защита трябва да бъдат запазени, когато се прехвърлят лични данни през Атлантическия океан. За това утре Европейската комисия ще предложи да се подпише общото споразумение, което създава силна рамка за стандартите за защита на личните данни за целите на сътрудничеството между съдебната система и правоохраняващите органи в Европейския съюз и Съединените щати. Работим с Съединените щати, за да се включат елементите, е, предвидени от член 29. Напредваме и по процедурните права и приемането на пакета в тази област. И предлагам на докладчика господин Де Йонг пълната ни подкрепа, за да може да се стигне до договореност за приложното поле. Що се отнася до е, децата мигранти, е, уверявам ви, че винаги обръщам внимание на техните специални потребности и е, в центровете, наречени горещи точки, и е, що се отнася до необходимостта да има възрастен, който да отговаря за тях, трябва да направим всичко възможно да се справим с е, техните проблеми. Също така работим по борбата срещу речта на омразата, работим с е, доставчиците на интернет и предлагаме да има етичен кодекс за работа на е, доставчиците на интернет, за да може да се гарантира ефективно сваляне на подобни постове. Сътрудничим си с органите в областта на правоохраняването, за да се е, създаде Европейска прокуратура и да се реформира Евроюст. Продължавам да работя по е, целта за финализиране на Европейската прокуратура до края на тази година и е, приветствам вашата подкрепа тази област. Ще се спра на темата в подробности в Братислава утре на неформалната среща на министрите на вътрешните работи. Държавите членки излагат своята принципна подкрепа за основните елементи на предложението, но все още нищо не е договорено. Сега работим по първото четене на оставащите членове. Моята позиция в преговорите винаги е била и продължава да бъде следната, че значи, ни е необходима независима европейска прокуратура, която да работи ефективно. Правомощията на Европейската прокуратура трябва да са напълно ясни, трябва да има приоритетни компетенции. И а, така, работим по правомощията и компетенциите на Европейската прокуратура. А, имаме яснота след препоръките на Европейския съд, които трябва да следваме. Що се отнася до допълнителните компетенции, те трябва да са добре балансирани, за да може да не а, противоречат на приоритетните компетенции на съда и да няма неефективни паралелни разследвания. Съветът значително промени предложената структура на Европейската прокуратура и а, смята, че Европейската прокуратура трябва да работи като колегия. Въвеждаме националната връзка – а, и съответните прокурори трябва да работят а, по делата в съответните държави членки. Колегията е начин да се балансира тази национална връзка, но също времено има делегиране на права за вземане на решение на съответните европейски прокурори, които да реагират във връзка с случващото се с, в тяхната държава членка и се поставя под въпрос стоеността на постоянни камери или състави и за това трябва да има яснота на правомощията и, и на техните ограничения и така на централно равнище ще може да се а, гарантира надзор и действителна европейска политика в областта на работата на прокуратурата. Надявам се, е, че е, усилията в тази област ще бъдат последвани и от регламента по Евроюст. Е, Евроюст трябва да се използва по-добре от държавите членки, особено що се отнася до координирането на срещи, и на центрове и на съвместни разследващи екипи. Необходимо е да продължим да работим по пропуските в правото и предложените подобрения, но трябва да насочим усилията си основно към приложението, за да може тези правни текстове действително да се прилагат. Не във всички области достиженията на европейското право се прилагат от законодателните органи. На места транспонирането е само частично и често виждаме случаи на неспазване. спазване съдиите и прокурорите в държавите членки е, са длъжни да прилагат европейското право по коректен начин, за да може да се създаде действително взаимно доверие между отделните съдебни системи. Така ще може да имаме действително пространство на правосъдие, което да се радва на добре действащи трансгранични мерки. Сътрудничеството в екипи между няколко държави членки показва, че там, където няма такова сътрудничество, се стига до забавения и до грешки. Затова е важно възможностите за координация да се прилагат по подходящия начин. Комисията проактивно ще настоява държавите членки да прилагат правото на Европейския съюз чрез различни насоки, препоръки, информация, обучение за магистратите. Също времено не трябва и да се колебаем да повдигаме процедури за несъответствие там, където има проблеми с приложението. В началото на седмицата проследих случващото се във връзка с дискусията в, област, в съвета по правосъдие и вътрешни работи по темата справяне с радикализацията на задържани лица. Има няколко причини водещи до радикали, радикализация и една от тях са лошите условия в някои от затворите в Европа. За това има специални възможности да се използват европейски програми и средства от определени фондове. И в тази връзка се подготвят препоръки от подгрупата, работеща в областта на затворите за обмен на добра практика между държавите членки, информация, която споделих в началото на седмицата с председателя на вашата парламентарна комисия. Що се отнесе до върховенството на закона, знам, че под ръководството на господа Инфелд комисията Либе работи по доклад по темата. Следваме съдим работата внимателно, заедно с заместник председателя Тимерманс. Доброто функциониране на правосъдието е важно за върховенството на закона. И за това ще се възползвам от тази възможност да ви информирам за четирите решения от индекса за правосъдието, публикувани по-рано този месец. Както знаете, този индекс има за цел да помогне на държавите членки по-ефективно да подобряват работата, е, качеството и ефективността на системите на правосъдието. Като цяло, повечето държави членки се придвижват напред и подобряват правосъдието на своя територия. Това виждаме ясно в сравнение с първата оценка на индекса. но времено по административно, в областта на административното право имаме известно забавяне. Има някои подобрения, що се отнася до исковете с ниска материална стойност и използването на платформата по интернет, но има други области, в които има някои изоставяния. Индекса продължава да се развива и тази година за първи път включва нови проучвания на Евробарометър за възприятието за ефективността на съдебната система сред обществеността и сред фирмите. Това проучване показва, че перцепциите са съвсем различни в различните държави членки. В тези държави, където възприятията са по-скоро отрицателни, обосновката за това са случаите на намеса от страна на изпълнителната власт. Уважаеми дами и господа депутати, не разполагах с много време, спрях се само на някои от темите, по които работя, но очаквам вашите въпроси и по тези, и по други, свързани с темата въпроси. Благодаря, госпожо комисар. Веднага бих искала да дам думата на координаторите. Не виждам госпожа Холмар в залата. Кой ще говори от името на НП? Благодаря, госпожо комисар. За мен е удоволствие, че отново сте тук. Благодаря ви за писмото, което изпратихте, изяснявайки някои въпроси. Считам за важно, че имаме тази възможност да усъвременим информацията си по всички досията, по които работите. Искам да кажа няколко неща накратко. Първо, считам, че трябва да се сътрудничим в по-голяма степен при обмена на информация в рамките на ЕКРИС, на Европейската система за данни за съдимост. Това е необходимо според нас и вие предлагате да се използват също цифровите възможности в областта на наказателното право. Според мен това ще е много полезно и ще ускори доста процедури на следващо място считам, че е важно да се подпише рамковото споразумение, както споменахте. Това е предвидено за утре. Има някои оставащи въпроси за нашата комисия Либе, но считаме, че е постигнат напредък. Благодаря ви за сътрудничеството с всички партньори, най-вече е, тези, които работят в рамките на работната група по член 29 по защитата на неприкосновеността на личния живот, тъй като тук имаше някои безпокойства, но считам, че е намерено най-адекватното решение. Важно е също, според мен, това, което казахте за езика на омразата. През юни ще има кодекс на поведение, работата на Европейската комисия, вашата дейност ще приключи по тази тема с изготвянето на такъв кодекс на поведение. Това е важно за безопасността в интернет, както и като инструмент за борба срещу езика на омразата. Утре ще присъствам на среща с млади хора именно по тази тема. Искам да задам въпрос относно следващите стъпки по пакета за защита на личните данни. Най-сетне беше прията директивата за използване на регистрационните данни на пътниците. Не зная дали комисията възнамерява да изготви план за прилагане, най-вече за GDPR и инструментите на национално ниво, които ще се прилагат. Необходимо е да има гъвкавост, но се надявам тя да ни доведе до 28 различни правила и различни начини на прилагане, така че как смята комисията да процедира в този случай. Thank you very much. would... Госпожа Сипел, ще се спра на два-три въпроса, като имам предвид, че може би останалите колеги ще поставят допълнителни въпроси. Относно рамката за защита на непрекосновостта на личния живот, искам да спомена две неща. Администрацията на САЩ не изключва изцяло масовото из... разпространение на лични данни с източник Европейски съюз. Не зная как това се съчетава с европейската представа, че масовото наблюдение върху лицата а, трябва да бъде професионал, а, пропорционално и да се базира на а, необходимост. Освен това, изключително важно е да има независимост. Може да се окаже обаче, че механизмът за правна защита да бъде твърде сложен за прилагане. Какво мислите вие по този въпрос? На следващо място за рамковото споразумение. Знаем, че споразумението за регистрационните данни на пътниците, както и TFTP, не са обхванати от закона за личния неприкосновеността на личния живот. Така ще се справим с това правно несъответствие. Друг проблем с това споразумение, че има обвързване между защитата на американските граждани, зависи в голяма степен и от това какво се прави в областта на защитата по търговските въпроси, а това е в обхвата на така наречения Privacy Shield. Относно Европейската прокуратура, каква степен позициите на парламента са отчетени в дебата, който се води в момента в съвета. От името на ЕКР, господин Халал. Благодаря, госпожо комисар. За съжаление, господин Киркоп не можа да дойде тук, тъй като има ангажименти в Обединеното кралство, но той ме помоли от негово име да направи следното изказване. Борбата срещу престъпността и тероризма в Европейския съюз е възможна само ако държавите членки действат бързо и работят съвместно ефикасно. Проактивните съвместни усилия за съвместно действие на нашите правосъдни системи е от жизнена важност, ако искаме да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Групата на ЕКР не счита, че изцяло хармонизирана правосъдна система или нова централизирана система са необходими за постигането на тази цел. Поемането на ангажимент за сътрудничество, обмен на ценна информация е най-ефикасният начин за постигането на резултати. Като докладчик по регламента ЕКРИС, господин Кирхоп очаква да се сътрудничи с вас и счита, че измененията, които внасяме, що се отнася до граждани на трети страни, са от изключителна важност. Става дума да се поставят на, на равна основа, що се отнася до правосъдната ни система, европейските граждани и гражданите на трети страни. Подобни мерки са изключително важни за подобряване на доверието, за свободата на движение, както и за вътрешната несигурност. Господин Кирхов иска да благодари на комисията за предложенията и очаква да си сътрудничате по това досие. По другия въпрос за парите. Ние трябва да ударим престъпниците там, където най-ги боли. Може ли комисия да ни каже по какъв начин комисията, чрез законодателството свързано с изпирането на пари и предвидените изменения в това отношение ще могат да допринесат за решаване на този проблем. И да се справим също с спиране на финансирането на терористична дейност или на други въпроси. На следващо място работата на съвместните екипи за извършване на разследвания. По какъв начин ще се взаимодействат те за преодоляване на съществуващите предизвикателства? Господа Гризбек, благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря за вашия ангажимент по доста от въпросите, които са във вашия ресор и които за... са стратегически и важни в по-голямата си част. Искам да кажа най-напред, една от основните цели на Европейския съюз е защитата на правата на детето. Вие споменахте нещо, във връзка с големия брой малолетни лица, които са непродружени, се намират в момента на територията на Европейския съюз. Вие говорихте за децата мигранти. Програмите на Съюза, що се отнася до правата на детето, за до 2014 година вече изтече. Искам да разбера дали комисията под ваше ръководство възнамерява да представи една нова стратегия, която да е амбициозна, приложима, ефикасна, която да е всеобхватна, с конкретен план за действие за защита на децата и техните права. Вторият ми въпрос се отнася до друга тема, която вие споменахте и тя беше засегната и от колегите става дума за рамковото споразумение и прехвърлянето на данни от Европейския съюз към САЩ за връзката между Umbrella Agreement и Privacy Shield. Бихте ли ни казали, че влизането в сила на тези инструменти ще става в пълно съответствие с новата законодателна рамка на Европейския съюз за защита на личните данни в съответствие с споразумението, което беше одобрено наскоро в пленарна зала. Няма да се спирам на член 29. Тук съм съгласна с казаното. Относно Европейската прокуратура, Първоначалното предложение, което предлагаше една централизирана европейска структура за Европейска прокуратура, беше променена в значителна степен под натиска на държавите членки и се преминава към твърде децентрализирана междуправителствена система с делегирани прокурори. Вие ги колегиум. Може ли да се направи оценка от комисията на разходите и ефикасността на това, което се прилага, предлага на този етап, което се различава в голяма степен от първоначалното предложение, за което съжалявам. Госпожа Сържентини има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз очаквам да видя какви ще бъдат предложенията на комисаря по директивата за борба срещу изпирането на пари. Радвам се, че споменахте, че ние разгле... ви разглеждате въпроса не само за терористичното финансиране, но отчитате е, също и изтеклите документи от Панама и ще се работи също по въпроси, свързани с е, е, доверието. Правителството на Обединеното кралство се противопостави за това, това, което искахме да се приеме от парламента, не стана. Необходимо е да се засили дейността, що се отнася до доверителните фондове. Относно защитата на неприкосновеността на личния живот, споразумението с САЩ, така наречения Privacy Shield, Читаме, че той не засяга в достатъчна степен данните, които подаваме към САЩ. Въпросът, който многократно сме поставили, е дали ще предоговорите или пък дали ще предвидите клауза за прекратяване на действието в решението относно адекватността. Утре ще се подпише рамковото споразумение, но Департамента за вътрешна сигурност на САЩ е изключил от закона за личните данни въпросите, свързани с регистрационните данни на пътниците. Съжалявам, но според мен това отслабва рамковото споразумение за нас. Смятате ли да се премахне това ограничение, преди да се премине към следващия етап. Следващия ми въпрос е по ЕКРИС, член 4А на предложението. Знаете ли, че датата, базата данни, в която се съдържа данни за съдимост на граждани на трети страни, ще съдържа и данни за европейски граждани, които са с двойно гражданство. Това ще бъде според нас, дискриминация срещу тази категория граждани на Европейския съюз, които имат двойно гражданство. Как смятате да преодолеете тази дискриминация? Госпожо комисар, искате ли да отговорите на този кръг въпроси, преди да преминем по-нататък? Very much. Uh, I have to prepare it how, how I got the the questions. On, uh, yeah, Mr. Bonney had several comments on, on ECRIS. Well, the... Започвам за ЕКРИС, системата за съдимост. Това е част от дневния ни ред по една основателна причина. Правоприлагащите органи трябва да имат достъп до данните на граждани на трети страни, които са били осъдени по надлежен ред. Получихме положителни реакции не само от държавите членки, но и от парламента. Всички разбират, че това е нещо много полезно. Честно да ви кажа, притеснявах се. Мислех, че ще има проблем с включването на пръстовите отпечатъци. Но решихме да подходим амбициозно и да го включим. Искаме единна идентификация. За ЕКРИС пък искаме гарантиране на стандартите за защита на личните данни, така, защото да не се създадат пробиви, изтичане на данни от личен характер. On... Трябва да работим още не само по ЕКРИС, но и по други системи, които помагат на правоприлагащите органи да работят в трансграничен план. Имаме Шенген. Той дава отлични възможности и е нещо положително. Но дава и на престъпниците възможност да пътуват и да извършват престъпления навсякъде. Вече престъпленията нямат граници. Основният фокус в наказателното преследване е да отпушим потенциала на международното сътрудничество за преследване на тези престъпници, полицията, прокуратурата, за да могат те да действат бързо. По всички терористични атаки, които имахме в Европа. Видяхте колко е важно да се действа бързо, за да се преследват престъпници speech... за словото на омразата. Ще говоря за това в контекста на борбата с радикализацията. Убеждаваме се за пореден път, че радикализацията може да се случи по два начина. Единият е онлайн, а другият е в затворите за онлайн радикализацията. The wish of some... Искането на определени групи или кръгове да се започне гражданска война в Европа е нещо, което се случва онлайн вече. Когато човек чете дискусиите, когато погледне всички призиви за насилие, виждаме, че това вече е факт. В същото време, точно в интернет трябва да защитаваме свободата на изразяване, така че дилемата е огромна. Подобно на други сложни времена, в които има дилеми, трябва да се погледне законодателството. Законодателството ясно казва какво трябва да се забрани. Онова слово на омразата, което може да доведе до насилие срещу групи, малцинства, хомосексуалисти, хора с увреждания. Такъв тип слово трябва да се забрани. И с него да се борим а, по всякакъв начин. Доставчиците на информационно-технологични услуги трябва да работят доброволно в тази посока и да ни помогнат да разрешаваме проблемите. Казах го и миналия път, когато бях тук. Те разбират, че те са част от проблема и признават, че трябва да са част от решението. Те ще излязат с конкретни инициативи, ще има кодекс за поведение – който ще почива върху европейското законодателство и решенията на съда. Те сега действат по американското законодателство. Очевидно е, че трябва да настояваме да се действа по нашето законодателство. За това се радвам, че получавам такава информация от вас. ще има ангажимент да заличават, да се заличава словно омразата в рамките на 48 часа, да, 48 часа, от момента в който установят, че то е в интернет. Има също така цял набор действия, свързани с свободата на словото. За защитата на словото извинете, на данните и план за прилагане. Регламента за защита на данните всъщност е само началото на работата. Радвам се, че имаме такъв регламент и че имаме рамка, план за финансиране. Трябва да имаме единен подход за прилагането на този общ регламент измежду агенциите за защита на данните, тъй като иначе има много голяма възможност за свободно действие по собствено осмотрение. Понякога ходя на заседание на служителя, който отговаря за защита на данните и виждам, че има различни тълкования – Има културни различия тук също така. Имаме регламент и вече ще имаме единни правила, които ще се прилагат еднообразно. Погледнете санкциите. Не може да се случва така, че в Италия една фирма да бъде санкционирана с глоба, по-голяма от тази във Франция, за едно и също действие или една и съща грешка. заедно с органа за защита на данните или органите за защита на данните ще създадем вътрешните правила, но основната задача на Европейската комисия е създаването на ясни указания за дружествата, така, защото, за да има правна сигурност, всеки да разбере какви са новите правила и какви са техните задължения. Също така надявам се тези указания да бъдат четими и да могат те да разберат къде са техните правила. Това е работата ни за тази година. Подготвяме също така и набор програми за експертите, които да бъдат обучени по тях. И за да сме готови за 2018 година за така наречения Privacy Shield. Как ще направим така, че ангажиментите се изпълнят? Питахте за националната сигурност. Uh, Много дискусии сме провели по този въпрос и то много сложни дискусии до миналото лято. Това беше тема, която американските ни партньори не искаха да дебатират. Успяхме обаче да ги убедим. Искахме да се определи да се определят ограниченията, границите за достъпа до данни на правоприлагащите органи. Знаете, че Сън Европейския съюз не беше преценил ситуацията в светлината на новото законодателство в САЩ. Та искахме ясно описание на границите, Искахме детайлно тълкование на, техно, на тяхното законодателство и как ще го прилагат. Разбира се, има изключения в тяхното законодателство. Те също разрешават на своите органи да могат да събират дати, масиви данни. А за нас събирането на общи данни, като масив, трябва също да цели нещо. Т.е. ние правим разлика между това събиране на данни като масив и цялостно и повсеместно наблюдение. Ясно трябваше да кажем какво означава това. Когато ние кажем необходимост и пропорционалност, какво имаме предвид? Това, което каза госпожа Зипел справо. Ние също използваме думите на съда достъпа до данни се предоставя само ако той е необходим, докато за американските партньори а, това не е така. Те говорят за probable cause или евентуално, възможно, възможна нужда за доказване на мотив. Няма да имаме никога пълен достъп до или контрол върху това как да използват данните и никога не може да дадем а, пълна възможност на европейските граждани да се защитат. И нямаме дори в Европа такъв контрол върху националните правоприлагащи органи. Така, така изглеждат нещата в действителност. За омбудсмана това също бе обсъдено. По време на преговорите настоявах някой от нашата страна да, бъд, да е получил разрешение да получава информация за делата, по които се искат данни и дали има наистина легитимни причини за това. След блокирането на преговорите, Американските партньори излязоха с предложение за създаване на омбудсман. Той трябва да е напълно независим от агенциите за национална сигурност и да се занимава с всички жалби и искания, които идват от европейски граждани американските партньори се опитаха да направят всичко възможно. Правиха такъв омбудсман, създадоха такъв омбудсман в Държавния департамент, в, в структурата на Държавния департамент. Работна група 29 сега иска по-точно описание на компетентностите на този омбудсман, кодекса и достъпа ни до информация. Подхождам с уважение към това действие, защото аз също смятам, че е необходима повече информация, но пък времето ни притиска. И ще продължим дебатите с американските си партньори. Целта ни е да имаме по-подробно описание. Here a long text, which... Тук има един дълъг текст, който описва компетентностите на омбудсмана. Всъщност това е дама омбудсман. И така повече вярвам. Извинявам се на господата, но така и вярвам повече. Аз отговарям и за равенството на половете. Не ми се получи шегата много. Apply equal approach. Но подхождам равно към половете всъщност. Така ли, че това е дама. Лично говорих с нея, когато бях в Вашингтон. Тя много добре разбира високите стандарти за защита на личните данни, което не е толкова често срещано в САЩ. Навсякъде. Тъй като ние сме по-специални и ние сме лидери в а, тази сфера. Така че няма да ви изчета компетентностите на тази дама, но е, опитваме се да работим ефективно. Имаше още един въпрос за прави си шилд. На госпожа Сърчентини беше въпроса. Има ли клауза за прекратяване на действието? Обсъждаме това с американците на базата на препоръките на работна група 29. Ако трябва да влезем зад колисите, трябва да кажа, че американските партньори разбират какво искаме от тях и разбираме аргументацията на работната група. Не казвам, че ще започнем преговорите отново, но ще подобрим работата. Ще приемем решението за адекватност, партньорите ни трябва да си свършат работата, т.е. трябва да уточнят правилата за омбудсмана и ще работим с препоръките в документа за прилагане. Що се отнася до клаузата за прекратяване на действието, това е записано в решението за адекватност когато видим, че механизмът, защото този прави си шилд е механизъм, той не е решение. Та, когато видим, че не работи, когато видим, че някой, който нещо е обещал, не си изпълнява обещанията, особено партньорите ни в САЩ, ще прекратим действието на това споразумение и няма да се поколебаем да го направим. Разбира се, че ще знаем какви са последствията, но мисля, че ясно трябва да им го кажем. Трябва да се видят рисковите моменти достатъчно рано. За тази цел ще правим годишен преглед. В средата на 2017 година ще се направи за първи път, така ще видим как работи този механизъм, как работят всички органи, изпълняват ли си задълженията, какво казват независимите наблюдатели. Ще има няколко канала за годишния преглед, за да има обективна картина на това, дали този Privacy Shield е едно добро решение и дали гарантира високата защита на личните данни на европейците. Това беше за клаузата за прекратяване на действието. За Европейската прокуратура сега. Всеки път, когато се повдигне този въпрос, в съвета по правосъдие казвам едно и също нещо. Няма да позволя да се създаде европейско чудовище. Тоест нещо безмислено и скъпо. И винаги го казвам ясно, мога да го кажа и днес, казвала съм го и миналата година няколко пъти допълнителното разграждане на правомощията на такава служба няма да позволя да се допусне. Имаме член 132, той е фиксиран. Но, както казах, принципът е нищо не е съгласувано, ако не се съгласува всичко. Apple трябва да има правомощия да започне следствена дейност, след това да върне делото към държавата членка и, ако разбира се, реши, трябва да има независимостта да вземе решение и да а, предяви обвинения пред национално съдилище. Да се намалява мандат е невъзможно. Или правомощите. На Юнския свет отново ще го кажа. Постоянно съм във връзка с председателството и държавите членки, които искат да има ЕПОЛ. Много се носят слухове. Не обичам слуховете, тъй като те не са и верни. Казват, че ние говорим за засилено сътрудничество. Не е вярно. Искам всички държави членки да подкрепят ЕПОЛ. Обаче, когато ги погледна, има разлика между онези, които са нетни платци и онези, които са нетни получатели. Като има държави членки, които получават повече, отколкото плащат. И това трябва да е ясно. Те трябва да подкрепят Европейската прокуратура. Това е специализиран орган, различен е от Евроюст. Те ще разследват и преследват наказателно специални престъпни състави, свързани с защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Много благодаря за подкрепата, на която се радвам от Европейския парламент и много внимавам когато идват силни сигнали от парламента по два въпроса. Да няма силна национална връзка, защото Европейската прокуратура трябва да е независима от националните интереси и на второ място, и вие го споменахте, да се включи ДДС и в директивата ПИВ и в правомощията за преследване на прокуратурата. Не искам да казвам да се борим, защото звучи много гръмко, но трябва да убедим министрите по правосъдие в съвета, министрите на финанси също. Значи но си представяте, че това ще бъде битка. Защото министрите на финансите го разглеждат това като данъчен въпрос, но това всъщност е наказателно правен въпрос. И знам, че без надежни данни за това, колко средства ще се върнат в бюджета посредством тази прокуратура, прокуратура няма да бъда достатъчно силна в аргументите си. Затова сега събираме данни от държавите членки. Е да ви кажа, че е доста трудно. Защото в много държави членки те не правят разлика при нарушения на национално законодателство и на законодателство на Съюза, и двете свързани с средства на Съюза. Необходим е конкретен модел на прокуратурата. Например, колко дела годишно се разглежда, какви ще бъдат прагови, праговете за сумите, с които ще се занимава или как ще се дефинира правонарушението или престъплението. какви средства ще са необходими, какъв ще е щатния състав. Има много причини, поради които искаме данни от държавите членки. Връщам се на ДДС. Отново, трябва да имаме ясна прогноза за това колко такива казуса ще разглежда прокуратурата годишно. И аз мисля, че Apple трябва да се занимава с големи, сериозни ДДС престъпления от трансграничен характер. Сега, колко сериозни ще се реши е, в последствие. За децата сега. Смяна. Яр, I said. On the, on the children, uh, we... За това е много важно да създадем действия, които могат е, определен набор от действия, които трябва да се предприемат спрямо децата мигранти, които се намират в тежко положение. Сред другите задачи е, става дума за действия не само за които да е отговорна комисията, но за които да са отговорни и държавите членки. Трябва да направим всичко възможно, когато Европейския съюз финансира хуманитарна помощ, първо да се мисли и за децата. Това трябва да е а, един от основните приоритети, абсолютен приоритет. Трябва да има специален подход към децата в така наречените а, горещи точки. Това ме е предвидено и в споразумението Европейски съюз Турция. Що се отнася до средствата за Турция, е, трябва да се погрижим съответната част от тях, която трябва да стигне до децата, мигранти, да стигне до тях. Там има 300 000 деца, които не ходят на училище. Фронтекс ще публикува годишна стратегия за основните права вземайки предвид особеното положение на децата, мигранти, защитата на данните и прочие. Е, ще се е, прилагат специални мерки, за да се установят, установи, установят случаите, в които има застрашени е, от определени рискове деца. Няма да прочета всички мерки. Е, не се безпокойте, но документът е много пълен и трябва да се приложи възможно най-скоро. Председателката, нека да преминем към следващия кръг въпроси и тогава ще имате възможност да се занимаете. Ами аз не отговорих за е, е, съобхватното споразумение. Да, ще бъда много строга. Ще имате максимум две минути за отговор. Господин Скрипек. Hovorili ste naozaj, naozaj dlho a je ohromné vidieť, čo všetko aj v tomto liste, ktorý ste nám práve dali, hovoríte tu o možnostiach, o modernizácii väzníc, o projekte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 Радикализацията в затворите доведе до сериозни проблеми, особено тук в Брюксел. Освен това, изпирането на пари, особено що се отнася до мерките срещу финансиране на тероризма, както и мерките за обучение за децата. Отлични инициативи. Няколко въпроса. Европейските представители се опитват да създадат възможност да се е, третират всички равнопоставено, да има равни възможности. Как може да стане това с финансовите ресурси, с които разполагаме? И как може да се използват средствата за групи, срещу които има дискриминация, така че да се помогне и на групи, защитаващи правата на жените, както и на семейства, които се грижат за хора с увреждания. Какви са финансовите приоритети на Европейския съюз в тази област? На второ място. Трябва да е, обърнем особено внимание на правата и интересите на една много малка група хора. А именно трансполовите хора. Не трябва да ги забравяме. Дадохте ни много отговори, но а, имам още въпроси. Първо, по речта на омразата. Казвате, че подготвяте етичен кодекс и прочие, но трябва да се говори и за оценка на въздействието. Много е тънка границата между контрол на речта на омразата и цензурът как може да се гарантира, че няма да се стигне до цензора? Какви са научните доказателства, че тази мярка ще има положително влияние? След това, говорихте за измерими данни. Казахте, че Frontex сега подготвя нова стратегия, която ще включва и събирането на някои данни. Много се дискутират данните, включва се и Европол и кой ли не, всички събират данни. Казва се, че има много голямо количество данни и след това е трудно да се анализират. Ето, например, за беженците няма достатъчно яснота за структурата на групите беженци, които идват, каква е тяхната възраст, какво е тяхното образование, дори от коя страна идват. И честно казано, да трябва да видим не е ли възможно по някакъв начин, поне статистически, да се събира тази, тези данни, така че да се анализират и да се разбере кои са беженците. Това е един много добър начин да се разбият стереотипите за тях. След това говорите за затворите, за интернет, обаче дайте да говорим и за лагерите за беженци и, и центровете хотспот. Там също може да има радикализация. След това, за каналджийството. Много интересна дискусия имахме с представители, включително и на Евроюст, и се оказа, че просто няма начин да се ам, прибягва към наказателно преследване на каналджийството. Госпожа Йотова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз имам а, три много бързи въпроса и благодаря на а, госпожа комисарката, че е днес тук сред нас и се надявам а, този път в отговорите да бъдат съвсем конкретни. А, много дълго ни говорихте за това как ще изглежда структурата на бъдещата прокурорска служба в Европейския съюз – Всъщност не ни казахте какво точно сте се договорили с държавите членки, какви ще бъдат правомощията на тази служба и какви ще бъдат механизмите, по които тя ще действа. Това, признавам си, за нашата комисия е все още голяма тайна. На второ място, в тази обстановка за борбата с тероризма, смятате ли, че това, което предлагате, за не знам кой път ревизия на директивата за прането на пари, припомням, че последната редакция беше преди половин година, и с това, че ще има етичен кодекс срещу езика на омразата, сте си свършили работата. Аз не съм убедена. И ще ви кажа защо. Вече 7 години съм в този Европейски парламент и 7 години слушам как ще има разбирателство с операторите на интернет и как те ще ни помогнат в тази борба. И 7 години няма резултат. Вие днес ни говорите, че работите с тях, но това за мен не е достатъчно. Аз искам, някаква, искам някакъв конкретен резултат. И на следващо място ще ви питам нещо още по-конкретно. Имате ли намерение доклада на нашата колежка Софин Двелт, който е за върховенството на закона, наистина да предложите някаква законодателна рамка в това отношение? Мониторинг за това как функционират съдебните системи във всичките държави членки, как се борим с корупцията, с организираната престъпност, а не на парче, защото вие, госпожо комисар, много съзнателно отказвате да давате каквато и да било позиция по отношение на тези многобройни мониторинги, които има в момента в Европейската комисия. Механизма за България и Румъния, за наблюдение на медии, за наблюдение на съдебна система. Всичко това е едно много сериозно харчене на пари без резултат. Луначек. Госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар. Ще се занимая с, с директивата за равнопоставеност и за, с правата на хората от групата ЛГБТИ. Казвате, че това е приоритет, обаче не казвате какво се прави. А, какво очаквате до юни, какво очаквате от словашкото председателство и какво очаквате а, във връзка с а, мерките за достъпност и по-конкретно деблокирането на директивата за равнопоставеността. След това, по отношение на регистрираните партньорства и режимите, свързани с, собствеността на семействата. Защо отново има два различни режима? Една, един за женените двойки и друг за регистрираните партньорства. Това е, отново може да даде възможност държавите членки да се съгласят само с едните разпоредби, тези за семействата и да не се съгласят с другите за регистрираните партньорства. Нещо, което отново поставя в неравнопоставено положение еднополовите двойки и семейства. След това за подобрението на възможностите за мобилност на семейства, които принадлежат на групата ЛГБТИ. защото когато става дума за възможност за придвижване на цялото семейство, трябва да се взема предвид и позицията на децата. И е, също така, какво може да се направи за взаимното признаване на документите е, за ам, гражданско положение. Използвах само 47 секунди, но това са въпросите, които исках да задам. Нямам конкретни въпроси. Ще е, добавя към казаното за децата. Е, комисията няма големи планове за бъдещето, защото трябва да се занимае с конкретна ситуация сега за тези 10 000 деца. И това е въпроса. Какво правим, за да помогнем на гръцките власти, за да работят, за да се намерят тези 10 000 липсващи деца, изчезнали деца, които са в ръцете на както и децата, които са в лагерите в момента, но са в ръцете на злонамерени а, лица. Какво може да се направи, за да се помогне на всички тези непридръжени малолетни лица? Още един въпрос. Какво бави действието по борбата срещу изпирането на пари? Знаем, че има достатъчно право в тази област. Директивата вече се преразгледа. Имаше терористични атаки, имаше изтичания по документите от Панама. И въпросът тук е какво може да се направи, за да се действа по отношение на физическите лица, които по някакъв начин се изпариха от, последната, от последния текст на а, директивата за изпиране на пари, а, ще, а, какво ще прави с данъчните обежища, какво ще правим с политичи, с изложените на политически натиск лица които много често са зависими от услуги, предоставени от американски фирми. А тук имаме възможност да имаме собствена система да се идентифицира кой е такова лице и кой не. In fact, and, and I, I did not answer anti laundering before. Ще започна с въпросите, свързани с изпирането на пари, въпреки че се спрях на темата в отговор на първия кръг въпроси. Де, наскоро бе приета директивата за изпиране на пари и трябва да се приложи в държавите членки до пролета на 2017 година. Има призив държавите членки да засилят позицията на звената за финансово разследване. Те трябва да имат достатъчно добри възможности да обработват е, наличната информация. Освен това, регистри, се предвижда регистр на собствениците, извеличащи печалби. Това се предвижда в новата версия на директивата. От тук нататък е, сега оказваме натиск върху държавите членки, за да ускорят приемането на регистъра и да може тези регистри да са на лице до края на тази година, но нищо не мога да обещая. В крайна сметка е, държавите членки е, са отговорни за това как се напредва в тази област. Оттам нататъка само нези, които имат доказан легитимен интерес, могат да е, имат достъп до информацията от тези регистри когато за първи път прочетох това, този текст, веднага си зададох въпроса, добре, а, какво да кажем за журналистите или пък за хората, които просто имат личен интерес към темата, но съвсем легитимен. Как изобщо може да се направи достатъчно добра преценка какво е легитимен интерес? Мисля, че формулировката не е задоволителна. Затова в новото, новия текст, който предлагам на 1 юни, ще предложа тези регистри да са публични, за да не трябва е, някой да има е, властта да решава е, кой да има достъп до тях и кой не. След това говорим за изменението на директивата за изпиране на пари, разглеждаме и въпроса за тръстовете, които принципно не съществуват във всички държави членки, доверителните фондове, но има държави членки, като Великобритания, където тръстовете са традиционен начин на действие. Също времено се оказва, че някои такива тръстове тръстове се използват за целите на укриване на данъци и изпиране на пари. И тук се сблъскваме с редовната дилема. Трябва ли да турмозим почтените граждани, публикувайки тази информация по обществено достъпен начин – защото много често тези неща с тръстовете са си семейен въпрос, това е честен въпрос. Затова сега чакаме резултатите от оценката на въздействието и ни е много любопитно какви ще са те. Но аз мисля, че и за тръстовете е подходящо да се публикува тази информация а, публично. Ако ли не, а, ще оставим нещата в ръцете на държавите членки и те ще могат да решават а, доколко тази информация да е публично достъпна. С какво друго трябва да се занимаем. Документите от Панама, прозрачността в областта на данъците. Е, както казахте, е, искаме да направим един списък на страни, при които има висок риск и е, да засилим правомощията на звената за финансово разследване. Освен това, искаме да създадем централизирани точки, центрове в държавите членки, където да отива цялата информация за банковите сметки. Има страни, в които вече има такъв център. На други места информацията не се централизира. А това е много важно, когато се борим срещу подготовката на терористични атаки. И в тази връзка за финансирането на тероризм обмисляме различни възможни мерки, някои нови решения за виртуални валути, например, защото виртуалните валути не бяха покрити от правните текстове до тук. Е, и, най-важният въпрос, който обсъждаме, е какво да правим с анонимните предплатени карти. И отново, ако въведем такива мерки за предплатените карти за пазаруване по интернет, които са анонимни, ако настояваме хората да се идентифицират, ще създадем доста дразнения за почтените граждани. Освен това, се очаква да се нам... намали прага от 250 на 150 евро. Но все още тези неща се обсъждат, да тече оценката на въздействието и мога да ви веря, че когато работим по измененията по директивата за борбата с изпирането на пари, въпросът за пропорционалността винаги се взема предвид. Винаги е много важен въпроса докъде можем да отидем, защото в крайна сметка правим нещата по-некомфортни за почтените граждани. И така, резултатите ще бъдат на лице на 1 юни. И тогава ще ги предам на комисията. За децата. Какво правим за децата? Това е за колегите, които работят в областта на сигурността, да има, има план за по-добри мерки за установяване на местонахождението на липсващите, е, на изчезнали не съпроводени е, малолетни лица. Иначе вие питате какво ще направим сега. Това в крайна сметка е законодателен текст, който няма да доведе до мерки незабавно. Раз... Ясно е, че трябва и незабавните мерки да се засилят. По отношение на борбата срещу каналджиите няма някакво чудотворно решение. Единственото решение е по-силно правоохраняване, включително и е, чрез работата на съвместни е, разузнавателни екипи включително екипи за разследване, включително и такива координирани от Евроюст. Много често разговарям с представители на тези екипи. Те казват, че екипите могат да постигнат резултати много бързо, много ефективно, но въпросът е, че каналджийството е толкова широко мащабен бизнес и толкова гъвкав, че успява да се измъкне от а, е, много от действията, които предприемаме. Е, затворихме Балканския път, затворихме среди, опитваме се да затворим Балкански и Средиземноморски път, но те намират други пътища. Много са гъвкави. За равното третиране, госпожо Луначек, от 2008 година стои този въпрос. Аз съм от 2014 година и чувам едно и също нещо, че няма да има достатъчно средства, че няма да има достатъчно средства за хората, които използват инвалидни колички, например, че това е въпрос, който е в правомощите на държавите членки. Необходимо е да има единодушие в съвета. Ние ще настояваме Холандското председателство също обеща да работят по този въпрос, правят каквото могат, но не могат да обещаят, че ще се стигне до приемане по време на Нидерландското председателство. Мисля, че за това стои нещо. Това е твърде чувствителен въпрос за някои държави членки, но трябва отново да се отвори този въпрос, да се търси решение. Аз си спомням някои от държавите членки и какво казаха в съвета, че това е толкова сериозно, толкова важно, че ние никога няма да пристъпим към засилено сътрудничество. Това е едно от мненията, може би повечето мислят така, защото не се постига напредък. За регистрираните партньорства и режима на собственост, брачния режим, аз също бях изненадана, защо има два законодателни акта и как ще се обединят те в един пакет, защото за нас те са пакет – Полша и Унгария не искаха да се приема, затова продължаваме паралелно с двата законодателни акта по процедурата за засилено сътрудничество в съвета. Добре е, че всички останали държави членки без тези две ясно заявиха, че не искат а, двата законодателни акта да се разделят. Относно това, колко средства инвестираме в отделни групи. Аз не бих могла да измеря това. Има малка група и трябва по-малко средства да се заделят ли. Не, трябва да има сигурно някаква пропорционалност но всеки отделен човек се нуждае от нашите грижи и подкрепа. Това е основен принцип в демокрацията. Ние трябва да подкрепяме малценствата, независимо колко малобройни или многобройни са те. Ние инвестираме в доста действия, свързани с ЛГБТИ, както и и други инвестиции се правят в други групи граждани. Също работим и а, по въпроса за преодоляване на много сериозния ужасяващ проблем с а, насилието срещу жени в Европа. но действително е необходимо да се обърне повече внимание на правата на малцинствата и подкрепата за тях. За информационните технологии и измеримостта на резултатите госпожа Лауристен постави въпроса. Искам да споделя следното с вас. Аз исках да има определени показатели, и чрез концентрирани насочени действия виждаме, че се подобрява положението, но е трудно да се измери, защото не знаем дали увеличението или намалението на изказвания, свързани с езика на омразата, се дължат именно на това или не. Аз настоявам пред колегите да излязат с определени показатели, за да можем да измерваме доколко ефикасни са тези дейности. Но това не е лесно. Разбира се, ние ще следим ситуацията като цяло. Освен това, следиме и статистиката в наказателно-правната сфера. Вие питате как ще наблюдаваме действията на компаниите, интернет компаниите, ние ще следим тяхната дейност, ще провеждаме непрекъснато дискусии за това, което се прави от тяхна страна, но ние трябва да им дадем ясни насоки, като се опираме на натрупаната съдебна практика в областта на свободата на изразяване, да не отиваме по-далече. Това е нашата задача. Ето защо сме толкова предпазливи и инвестираме много в създаването на кодекса за поведение, като се опираме не само на законодателството на Европейския съюз, но и тълкуването на европейското законодателство в областта на свободата на словото. Мисля, че съдилищата в отделните държави членки е, са благосклонно настроени, но все пак трябва да държим сметка за многообразието. За базите данни. Ние имаме няколко системи в Европейския съюз. Неодавна комисията излезе с съобщения за други системи, свързани с е, ЕКРИС или други системи. Въвеждаме също система за влизане и излизане, при която ще се регистрират това, за което запитахте. Но аз не съм подготвена да отговоря на този въпрос. Не мога да ви дам целият списък от тези системи. Генералните дирекции и аз винаги следим за това как се гарантира защитата на личните данни в различните системи. Това е наложително и го правим регулярно. Превенция на радикализацията. Това е голяма тема и да се види какви са основанията, които водят а, до радикализиране. Това могат да са условията в затворите, дейността в интернет. Има научни изследвания, проучвания, които показват, а, че това не е въпрос само на наказателното правосъдие и не трябва да е така. Може да се направи много повече на по-ранен етап. Експертите казват защо се радикализират хората и казват, че това се дължи на лични причини, на това как са поставени в общността, също наличието на онлайн материали, силна идеология. Има множество различни фактори и всеки един от тях трябва да бъде обект на различни инструменти. Именно за това явлението е толкова сложно, толкова опасно и нека да сме интелигентни, нека да използваме надлежни мерки при спазване на основните права, което също е изключително чувствителен въпрос за рамковото споразумение, за върховенството на закона, също и за таблото с резултати по наказателно правосъдие. За рамковото споразумение. Искам да кажа какво ще направим за това споразумение. В съответствие с член 218, наклоня черта 5, относно договора за функционирането на Европейския съюз, съветът на базата на предложение на Европейската комисия трябва да приеме решение, което авторизира подписането на рамковото споразумение. Комисията скоро ще приеме предложение за подписването на споразумението. Европейският парламент ще бъде информиран за тази стъпка. След като се подпише споразумението и след като се получи съгласието на Европейския парламент, съветът ще приеме решение, с което ще се пристъпи към сключването на споразумението. Това точно е каквото правим а, по процедурата в момента. Вие попитахте за компетенциите на Европейската прокуратура. Мисля, че засегнах накратко този въпрос по-рано. Трябва да остане компетенцията за вземане на решение, да се водят разследвания, да се извършва наказателно преследване, ще има колегиална структура с главен прокурор, с отделни камери и делегирани национални прокурори. прокурорските действия, разследванията ще се извързват съгласно националните кодекси в областта на наказателното право, т.е. съгласно националните системи. Въпреки това, ние искаме да имаме една силна структура, без обаче да засягаме националните правила. Мисля, че ако засегнем националните правосъдни системи, няма да бъде възможно създаването изобщо на прокуратурата ЕПО. Няма да се извършват разследвания от ЕПО в областта на тероризма, организираната престъпност, контрабандата и прочие. Искам ясно да се каже още от самото начало, че възнамерявахме ЕПО да бъде специализиран орган, свързан с защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Що се отнася до измерването на ефикасността и независимостта на съдебната система в рамките на механизма за сътрудничество и проверка по отношение на България и Румъния. CBM съдържа условия, свързани с поети от двете страни ангажименти за изпълнение. Тези ангажименти бяха прияти по време на присъединяването. Не отдавна бях в България. Има 3-4 основни задачи пред страната за тази година. Аз водих дискусии с национални представители, включително министър председатели Те считат, че е възможно да бъдат реализирани т.е. трябва да има конкретни резултати и двете държави членки работят активно по реформите. Ние сме ясни, ние искаме да видим не само, че има закони, но че има и резултати, реални резултати, уяз... Е, резултати, които са осезаеми. Искаме също устойчивост на реформите, т.е. да могат да оцелеят при промяна в правителството. За върховенството на закона аз високо ценя това, което прави Софи Инфелд е, по въпроса. Въпросът съвсем не е лесен. Мога да го сравня с е, това, което е, правихме по отношение на таблицата за сравняване. Когато правим сравнение между съдебните системи на държавите члени, ние имаме показатели, които ни позволяват да направим количествена оценка, брой приключени дела, колко дела на съдия и прочие, и прочие. Имаме такива количествени показатели, но когато става дума за измерване на независимостта, това е субективен въпрос, а това е много трудно да се получат данните. Използваме евробарометър за тази година, както и възприятието на гражданите, тъй като преди работихме само с възприятията на бизнеса и много държави членки казаха, че това не е справедливо. Ето защо сега имаме допълнителни канали за набиране на данни. Но параметъра независимост е, е доста сложен, може би не съвсем справедлив по отношение на някои от държавите членки. А сега да видим как ще се измерва демокрацията и върховенството на закона. Най-важното е да има баланс между конституционните правомощия в е, държавите членки. Но аз имам някои съмнения на базата на опита с е, таблото в областта на е, правосъдието. Високо ценя работата, която извършва парламента по тези въпроси. Ние търсим възможности какво допълнително може да се направи. Дали е необходимо ново законодателство? Аз не считам, че това е необходимо. Ние имаме договора, ясно е заложено там как трябва да изглежда върховенството на закона, какви параметри трябва да са включени. Но сега разглеждаме случая с Полша и се опитваме да го правим по обективен и интелигентен начин по отношение на една отделна държава членка в случая. И виждаме колко трудно е да бъде това обективно, колко трудно е да се стигне до обективна оценка. Няма количествени критерии за това. И така, нека да продължим работа по тези въпроси като отчитаме сегашната атмосфера. В някои държави членки трябва да сме по-подготвени, трябва да бъдем също по-настойчиви, трябва да бъдем и по-ясни за това какво имаме предвид, когато говорим за върховенство на закона в държавите членки. Нека да се даде малко повече време. Аз съм готова да се сътрудничим по този доклад по собствена инициатива. Благодаря, госпожо комисар. На време сме. Приключихме своевременно. Имахте възможност да, да, да дадете отговор, тъй като нямаше и много въпроси. Ние очакваме да продължим да работим и да имаме допълнителен обмен в бъдеще. Комисаря Юрова, дами и господа, благодаря ви за тази възможност да обсъдим тези въпроси съвместно. Не мога да кажа, че изслушванията в парламента са най-любимото ми занимание, но съм готова на допълнителен диалог и се надявам това да бъде така в бъдеще. Председателката да, поне така ви даваме подкрепа за това какво трябва да изисквате от държавите членки. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка. Представяне на проекто доклад по предложение за установяване на общ списък на ЕС за фигурните страни на происход. Докладчик е Силви Гийом. И И има сега а, такъв списък. Някои държави имат свои национални списъци. Предложението на комисията цели да се създаде такъв общ списък на базата на общи критерии, съгласно директивата 2013 на плана черта 32 относно общите процедури за предоставяне и отнямане на международна закрила. Ще дам думата най-напред на докладчика, с докладчиците в сянка, както и с други, които биха искали да вземат думата. Госпожа Гиом има думата. Euh, Имаме възможност да обсъдим този въпрос, както и преди. Аз лично искам да изразя резерви по този текст. Тези резерви са свързани с хармонизиращия фактор – по това предложение, тъй като приемането на европейския списък на държави на происход, които са сигурни, не е свързан с пряка хармонизация, тъй като има разлики. Е, има и различни национални списъци, които остават. По отношение на методологията за определяне на безопасните държави и по-настоящем няма сигурна методология по темата. И а, за това има резерви. Накрая има резерви и по отношение на изключенията от а, списъка, защото няма яснота за връзката между националните европейски а, листи списъци и има и други резерви. И така, възоснова на различните наблюдения резерви, целта ни беше да съберем и повече информация, за да се направи оценка на страните, включени в списъка, заедно с съвета. И така поискахме от е, службата ЕАЗО за беженците информация за страните от Западните Балкани, както и Турция, споменати тук. нещо, което беше направена във връзката с работата на Агенцията за основните права. Е, също така имаме и временна позиция, на този, е, която на този етап временно изключва страните от списъка от възможност за участие в обсъждането. Не съм имала възможност да е, направя коментари по приложенията. Същия подход се използва и от съвета. този метод на работа би позволил на, двамата, на е, двата елемента на законодателната власт да работят съвместно по тази тема. Това не означава, че бихме чакали безкрайно, да се излезе с оценка на предложените страни. По-скоро е, настояваме да се спазят изискванията, предложени и от съда, за да се създадат някакви солидни мерки. В подхода си също така настояваме да се засили структурата на тези списъци възоснова на няколко приоритета. Първо, национални европейски листи и по-конкретно възможности да се напредне по хармонизирането и е, да се заличат националните списъци до 3 години и да има яснота при включване или изключване на дадена държава от списъка. На второ място да се засили методологията за оценка на трети страни в случаите, когато се преразглежда списъка. Трябва да има яснота за юриспруденцията тук и бихме желали това да стане с участието на неправителствени организации. Тази методология трябва да бъде засилена, за да се предвиди процедура която да е ясна, когато има изменения. Целта е да се обосноват промените в списъка във връзка с информация, предоставена от съответни действащи лица. Затова предвидихме консултативен комитет за информация за страните, които се считат за безопасни, с сътрудничеството на комисарията на бежанците на ОНЕ, както и тези, които не се считат са безопасни, възоснова на позиции на ООН, както и по отношение на правата на човека. Тези елементи ще се вземат предвид всеки път, когато се прави преоценка на списъка и когато се преоценява възможността да се прилага принципа за сигурна страна на происход към една или друга страна. Целта е да се избегнат обвинения в неправомерност на решенията, да не ни се хвърлят обвинения, че създаваме нови газови камери е, всъщност, е, е, тук следва един добър пример в тази област, примера на Великобритания. Важно е преценката на списъка да може да става по-бързо, по по-гъвкав начин, защото може да има ситуации, а това се вижда и съвсем скоро, при, от скорошните събития, при които състоянието на нивото на безопасност в дадена страна се променя изключително бързо. Четвъртия ни приоритет е да препотвърдим процедурната рамка, в която се намираме, е да създадем един общ списък, за да има мотивирана оценка за положението на съответните страни, които са засегнати, както и процедурните гаранции. За тях, за мен те са много важни и виждам, че и другите докладчици всяка ги смятат за важни. Що се отнася до, до юридическата страна, няма нужда да се спираме на този въпрос, но трябва да се има предвид, че приложението на концепцията а, сигурни страни на происход е много важно. Е, комисията публикува съобщение, в което заяви, че възнамерява преразглеждане на подхода, за това трябва да подчертаем значението на процедурните мерки в тази връзка. До две години след влизането в сила на регламента искаме да бъде проведена оценка за приложението на процедурните гаранции, предвидена в директивата за процедурата за произхождащите от трети страни е, лица. Е, е, освен това, подходът, който следваме при този доклад, съдържа определени приоритети за засилване на архитектурата на списъка, на неговата стабилност. Е, много разговаряхме с докладчиците в Сянка. Има какво повече да се каже, но е много важно с този текст да не се бъркаме по отношение на това, коя ни е целта. Да не се опитваме да измисляме концепции, които на ние работа да измисляме. Ясно е, че говорим за хората, които а, са граждани на съответна държава. И да не се използва тази концепция за други цели, е, които не са нашата цел тук. Също така не трябва да наценяваме потенциал на тези препоръки във връзка с кризата с мигрантите както и е, затрудненията, с които се сблъскваме в момента. И слушах, е, е, очаквам коментарите на докладчите в Сянка. Благодаря, госпожа Гиом. Давам думата на господин Бони, който ще замести госпожа Дати. Thank you very much. I will present the uh, position presented by uh, Rashida Dati. On... Ще представя позицията на Рашида Дати и ще изчета нейното писмо. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на госпожа Гийом за работата по този доклад. Процедурата е малко необичайна, но се радвам, че все пак се движим в правилната посока. Този списък на безопасни страни по происход е едно от предложенията, направени от Юнкер, за да можем да се справим с миграционния натиск по границите. това предложение няма да реши емиграционната криза, но трябва да дадем по-добри инструменти на Съюза да се справи с търсещите убежище, които стават все повече, както каза и докладчика ще водим преговори за частичен мандат. Това означава, че ще оставим за по-късно по-деликатната тема. Това е списъка с безопасните страни. Този частичен мандат, аз съм убеден, че ще намерим добри компромиси между политическите групи. Съгласен съм с предложенията на госпожа Гиом да се даде яснота, кои са националните списъци за такъв происход и европейските или европейският. Трябва да бъде ясна тази диференциация. Целта да стигнем само с европейски списък до 3 години е прекомерно амбициозна, защото миграционните потоци в различните държави членки са различни. Европейският списък може би няма да е напълно изчерпателен и затова националните могат да допълват към него. дългосрочен план, разбира се, целта е да имаме един общо европейски хармонизиран списък. Подкрепям също предложението на докладчицата да се даде по-голяма гъвкавост на Европейската комисия за промяна на списъка в извънредни положения. Аз ще изляза с предложение в своите изменения ще се радвам да обсъждаме темата с колегите по време на заданията на докладците в Сянка. Надявам се да обсъдим този доклад с пълен мандат, който да включва пълен списък на държавите, за да може да има решение по този регламент в максимално кратък срок и да докажем, че Европейския съюз не е безсилен пред миграционната вълна. Благодаря on behalf of the uh, uh, Madam Guillaume, uh, having clear rules... Благодаря. Ясните процедури и правила за лица, които не са под международна закрила, трябва да бъде приоритет за нас. Много малко хора биват връщани сега от Европейския съюз и това е неустойчиво решение. То оказва въздействие върху възможността ни да предоставим хуманитарна помощ на онези лица, които имат най-голяма нужда от нея. Ако искаме да се справим с кризата, ако искаме да намалим натиска върху определени държави членки, би трябвало да предприемем мерки, които да намалят бюрокрацията, а не да я увеличат. Страхът ми е, че част от предложенията на докладчицата в нейния доклад увеличават бюрократичната тежест. Моята група е съгласна с комисията и с докладчика, че за да се направи оценка на граждани, на държавите и да се прецени дали да влязат в списък или не, трябва да има консултации с експерти. Тези експерти трябва да бъдат от Frontex, от ЕАЗО и от СВД създаването на допълнителен съвещателен орган с прекалено много гласове, които няма задължително да бъдат обективно, обективни, няма да улесни бързото действие на системата. Що се отнася до частичния мандат, това е логичен процес, той е сходен на процеса в съвета. Ако намерението е постепенно да изчезнат националните списъци, то тогава трябва да направим така, че държавите членки да не бъдат поставени в състояние, в което да не могат да връщат държави, е, лица в държави, в които преди са можели да връщат лица. Държави като Бангладеш, Пакистан, Гана, Нигерия, Сенегал трябва да бъдат разглеждани като евентуални държави, които да се включат в този списък, тъй като търсещите обежище от тези държави много рядко получават статут беженец в държавите членки. Списъкът трябва да е амбициозен, не е рестриктивен. Така той може да доведе до резултати. И не на последно място искам да изразя своята подкрепа за един механизъм за преразглеждане – Подкрепям докладчицата. Тя иска две години след приемането на инструмента да се направи преглед на неговото прилагане. Изключително важно е, когато говорим за законодателство за беженците, да сме сигурни, че това законодателство работи добре и че коригираме всички проблеми, които могат да възникнат. Това не винаги изисква законодателна промяна. Понякога изисква само даване на указания по прилагане. Смятам обаче, че голяма част от този преглед трябва да бъде да се направи преценка дали да се премахнат националните списъци и да се остави само един европейски, общо европейски. Този европейски механизъм не трябва да бъде в ущърп на държавите членки във времена, в които те срещат много проблеми. Благодаря на докладчицата за работата. С удоволствие ще работя с нея през едните месеци. Благодаря. Thank you. Now, Mr. Monsieur Dupre. Господин Дюпре. Liberal Group. Благодаря, госпожо председател. Както колегите, които се изказаха преди малко, аз също искам да изразя най-напред подкрепата ми за докладчика и да поздравя за интелигентната работа, за нейната ангажираност с това досие, както и с готовността и да обсъжда по най-добър начин проблемите с докладчиците в сянка. На този етап поне това е и позицията на съвета, че става дума за частичен мандат, т.е. не можем да се произнасяме по списъка, въпреки че имаме интерес към предложението на комисията защото целта беше на базата на списъка да може да се ускори разглеждането на молбите на граждани от определени страни и така малко да се облегчи работата на онези, които отговарят за контрола по границите. Сигурно тези въпроси ще бъдат повдигнати от докладчика. Трябва да се представи в скоро време нов регламент по въпросите на обежището, като се измес... замени сегашната директива относно обежището. Така че това, което обсъждаме тук е от пакета по процедурите, директивите, които се отнасят за процедурата. Въпросът ми е какъв е смисълът на нашата работа, след като комисията ще трябва да представи ново предложение за директива, и а, се изчаква нашето мнение. Мисля, че трябва в бързо, в скоро време да се представи предложението, тъй като това, което обсъждаме а, в момента, ще доведе до промени в някои от членовете на директивата. Въпросът ми е към а, комисията и после ще се върна два конкретни въпроса по доклада. В първоначалното предложение беше ясно, че целта на предложението е да се ускори разглеждането на някои молби за граждани, които са включени в списъка. И когато няма да има повече списъци, тогава няма да е валидна и тази цел. Ускоряването обаче няма същия смисъл в различните държави, тъй като до момента не са хармонизирани ам, ам, въпросите, свързани с разглеждането на молбите, по-скоро с правната закрила. И това е втория ми въпрос към комисията. Дали в предложението, което ще направи, ще засегне и този аспект – тъй като се говори за обща система на обежище. Именно в това се вписва и дейността, която осъществяваме тук. Искам да кажа още две неща по предложението в сегашния му вид. Имам някои по-различни мнения в това отношение в сравнение с докладчика. Тя създава създаването на консултативен орган. Този консултивен орган към комисията трябва да, преста... да включва ЕАЗО, неправителствени организации, също агенцията на ОНЕ за беженците, но ЕАЗО има като една от основните си мизи... мисии да съветва комисията. Това е една от задачите на ЕАЗО. От 21 април на заседанието на министрите по правосъдие и вътрешни работи се настоява за повече защита на информацията а, от трети страни, от страна на ЕАЗО. Също говори се за подобряване на режима за обежище и се предвижда ЕАЗО да се превърне в е, един от факторите за реализиране на тази обща система на обежище. Тоест, ЕАЗО трябва да е контрагентът, когато прави, отправя становище към комисията, би могло ЕАЗО да се консултира с работещите на място, с НПО, с Агенцията на ОНЕ за беженците и прочие. Това е агенция, която е създадена специално от комисията. Така че това е проблем, който имам и който според мен трябва да се обсъди кой да бъде органа, който да предоставя становище на комисията. Когато имаме още списък и общи критерии за включване на страни в този списък, тогава няма да се оправдава наличието и на национални списъци от тук нататък. Тук съм съгласен с докладчика. В заключение искам да кажа следното. Когато няма да има списък и комисията предложи преразглеждане на директивата за процедурата, трябва точно да е казано какво се очаква от нас и какво трябва да подготви от своя страна комисията. Благодаря, госпожа Андерсен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчицата за нейната работа по това досие. Приветствам това, че е включила съвещателен борт в извършването на мониторинг на тези държави. Трябва този съвещателен орган да бъде достатъчно силен. Имам предвид като представителност, като членство. Ако се одобри този списък, трябва да се използва, когато се прибавят държави или се премахват. Имаме обаче някои сериозни проблеми тук. Частичният мандат като концепция е един опит да се раздели това предложение на две. От една страна имаме съдържанието, от друга страна идеята. На предишни заседания е ясно изразено безпокойство по отношение на споменаването на Турция като безопасна държава. Съветът всъщност се опитва да премахне този спорен аспект на досието и да ни накара да гласуваме за идеята за такъв списък европейски и въобще да не се говори кой ще бъде в този списък. Така че имаме няколко проблема с такъв списък на безопасни държави по происход. От една страна всички заявки за обежище трябва да бъдат третирани еднообразно, търсещите обежище трябва да имат еднакъв достъп независимо от коя държава са. Второто ни безпокойство е свързано с способността на Съюза да реагира и да променя, да се променя и да променя списъка на тези държави. Затова смятаме, че отделните държави могат по-бързо да реагират и могат да решират по решително от европейските институции. Затова държавите членки би трябвало да могат да имат свои национални списъци, разбира се, позвавайки се на международното и европейско право, позвавайки се на директивата за процедурата за убежище, като смята, че една държава е безопасна, когато там има демократична система и няма преследване, изтезаване или въоръжен конфликт. Така че ако погледнем предложението Турция да бъде в списъка като безопасна страна. Да, всеки безпристрастен наблюдател ще каже, Турция не изпълнява тези критерии. Надявам се на следващото застание да поговорим по въпрос. Благодаря. Благодаря, Джин Ламбърт. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Разбираме частичния подход, но също имаме притеснение около него. Трябва да е ясно какви са критериите и процедурите. Не трябва да а, ни хвърлят в процедура по бързо вземане на решение, защото това е политически угодно. Що се отнесе до консултативния комитет или съвещателния комитет, за нас това е важно предложение – наличието на един орган, който като че ли се отдръпва от проблема или от натиска на външната политика на Съюза, е нещо много полезно и ни припомня всъщност основните моменти, особено когато гледаме процедурата по предоставяне на убежище. Имаме директива за процедурите, за, квалифи... за изискуемите елементи, държавите, които не могат да предоставят закрила. Говоря като председател на делегация, с, която отговаря за 6 държави в Юго-Источна Азия, включително Бангладеш, не отговарят на тези изисквания и мога да поговоря с членовете за прилагането в определени случаи. Искаме такъв съвещателен комитет, Съгласни сме с част от въпросите, които се повдигнаха, свързани с ролята на определени органи, но ще бъде много трудно да се приеме Фронтекс да е там, защото ние говорим за оценка на ситуацията в страната по происход. Не става дума за това, кое е удобно на държавите членки и кое не е. Имаше въпрос повдигнат от името на госпожа Дати за тези три години за създаване на европейски списък след 3 години, до тогава да са валидни националните, също така и преразглеждането на този списък. Положението в държавата по происход много бързо би могло да се промени, така че имаме нужда от система, която да може да реагира на тези промени. Също така, още нещо, което бе повдигнато от господин Дюпре – къде му е мястото на това в предложените промени на общата система за обежище? Аз бях докладчик по директивата за характеристиките и изискванията за това и там имахме много дебати. И като гледам предложението на Европейската комисия сега, се питам, извлекли ли са се полуки от дискусията, която доведе до директивата. Ако тази директива сега ще стане регламент, което също има своите въздействие върху определението за обежище и ако погледнем всичко, което се случва, къде да поставим този процес. Част от работата, която свършихме за преместването, като че ли изостана и събитията ни изпревариха и държавите членки ако решават всеки път да се събират и да си взимат решението сами, ние да се занимаваме с нещо друго тогава. Господин Бретон. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je, je m'excuse d'avoir... Благодаря, извинявам се, че малко се забавих, обаче бях на заседание на делегацията за страните от Магреба. Също много интересно. Благодаря на докладчика за изключително е важната, по работата по този изключително важен доклад. Действително, е, защо да няма е, процедура за сигурни страни. Член 24. Интересен въпрос, обаче има няколко предложения, които не харесвам по изменение 5. Извинявам се, но то е малко лицемерно сега. Е, казва се, че целта не трябва да се намали броя на навлизащите търсещи обежище, но всъщност това е целта. Това е целта. Няма какво да, да се да крием. Е, другото нещо, изменение 7 и 25 те искат да създадат консултативен орган. А още един орган на Европейския съюз не може ли да се спестят малко пари, вместо да се създават допълнителни органи? И накрая 8 и 27 изменения, които за мен са неприемливи, тъй като са насочени срещу националния суверенитет, защото те забраняват на дадени държави да запазят в своя списък на безопасните страни, онези страни, които са ам, изключени от Европейския списък на безопасните страни. Иначе, браво, отличен доклад. Предам думата на комисията и на съвета и аз в лично качество искам да задам въпроса. Комисията и съвета е, за какъв списък говорим? Говорим ли за оксиморон в международното право? Няма такъв списък според ООН. Трябва да се разглежда всяка държава, в зависимост е, от отделните заявки. Пакистанец може да поиска убежище, дори и Пакистан да е списъка на безопасни държави. Същото се отнася и за Турция. Или, ако това е кюрт, какво ще кажете? Или пък някои от журналистите, които са в затворите в Турция. Оксиморон ли е това, който противоречи на международното право? Давам думата на Нилсън от комисията. Uh, you, благодаря, госпожо председател, за това, че ни давате думата, за да кажа какви са предварителните ни бележки по доклада. Два основни въпроса ще засегна. Ще се радваме да подадете заявления, които искат да пояснят съвместното съществуване на европейски и национални списъци и да се види как може постепенно да се европеизира списъкът. Смятам, че тези изменения ще бъдат разгледани положително от нас. Втория въпрос. Има известни резерви за създаването на нов съвещателен орган. Ще повторя част от коментарите, които бяха казани. Ние точно за това създадахме ЕАЗО, за да може да се дават съвети в сферата на даването на обежище и тази тема. Наскоро комисията излезе с едно съобщение, вие го споменахте няколко пъти и ние искаме да видим как може да засилим ролята на ЯЗО, да поясним техния мандат, точно при предоставяне на съвети на държавите членки и по-специално на институциите, като се даде един общ анализ, който да бъде основа за решения, свързани с този списък на безопасни държави. Говорихме също така, че директивата за процедурата трябва да се промени. Искаме тя да се превърне в регламента, за да имаме по-голяма хармонизация. Моля да ме разберете, днес не мога да кажа как ще изглежда бъдещето предложение. Независимо от това, трябва да кажа, че предложението, с което разполагаме сега, е краткосрочна мярка, за да може държавите членки да се справят с настоящата криза. Ще е добре веднага да се задейства. В средносрочен и дългосрочен план трябва да видим как можем да подобрим цялостната рамка, което включва и по-нататъчна хармонизация по процедурата. И може да включва и директивата за процедурите във връзка с този списък. Тук няма противоречие. Става дума за краткосрочни мерки и от друга страна средносрочна, дългосрочна реформа на общата система за предоставяне на убежище. Благодаря някой от председателството или от съвета искате да вземе думата. Да, благодаря ви, че ми давате думата. И аз искам да благодаря на докладчика. Взема се предвид разговори, които проведахме преди няколко седмици, където говорихме за частичен подход към текста, докато изчакваме становището на ЕАЗО и други експерти. Получихме потвърждение от ЕАЗО, че са получили искането ни за повече информация и смятат да приоритизират изготвянето на доклад, който да ни изпратят. Съветът обсъди много подробно това предложение и стигна до съгласие по компромисно предложение и ние като председателство имаме мандат. Коре ПЕР. По същество, два основни въпроса искам да засегна, които се обсъдиха в съвета. Продължителността на временното прекратяване на наличието на страна в този списък, член 3. Става дума за хипотеза, при която, ако една държава е в този списък на безопасни страни, но нещо се промени в нея, което задължава страната да бъде извадена от списъка, то тогава комисията предлага временно изключване от списъка. Тази страна вече попада в сива зона. Тя не може да отиде в национален списък, защото там също не може да се приложи разбирането за безопасна страна. Подобно на докладчика съветът предложи да се премахне в максимална степен тази сива зона. Беше казано от други, защото нещата в действително се променят много бързи. Така че съветът постигна компромис и то е да се ограничи този период до 6 месеца до година и да се ограничи правомощията на комисията да удължи този период на изваждане на страната от списъка. А на второ място, нещо, което вече се спомена, нуждата да се поясни връзката между националните списъци на такива държави и европейският. Особено когато една държава бъде извадена от този списък. Имам предвид европейския. Тук имахме две крайни становища в съвета. От една страна комисията да има право на вето, затова една държава може ли да влезе в национален списък, ако е махната от европейския, или държавите членки да могат да добавят тези държави, веднага след като те са били махнати от европейския, което не е много желателно. Какъв е компромисът тук? Постигнахме съгласие да се ограничат правомощите на комисията да налага вето за включването на държава в национален списък, след като е извадена от европейския. Това е до тук. Извинявам се, че доста общо говорих. В текста Формулировките включват крайни срокове, други срокове и други мерки. И накрая съветът очаква конструктивен дебат с Европейския парламент. Благодаря. Да, игнорирахте въпроса ми. Аз го виждам това. Дали има това противоречие с международното право, в случая Конвенцията на ОНЕ за предоставяне на обежище. Ще има възможности. Давам думата на докладчика, госпожа Гиом, ако иска да каже нещо. Ясно, че няма как да се спрем на всички теми, които са повдигнати. Представители на съвета беше в някои отношения доста конкретен, а в други съвсем не. Ясно е, че има доста голяма ам, гъвкавост при ам, интерпретацията на критериите за списъка, така че да няма неясноти и сиви зони. Що се отнася до консултативната комисия, както казах, е, очаквах е, да има отрицателни коментари, критикуващи бюрократичността на предложението, е, но и по този въпрос ще се опитам да съм гъвкава. И също най-важното, ясно е какво е отношението към предложения подход. Важно е да се вземат предвид позициите на всички и като си има предвид колко бързо се променят нещата на терена особено там, където дадена страна така и не става по-безопасна, си струва да се е, види дали не може да се работи с консултативен комитет. И накрая, е, във връзка с казаното от Мартина Арден Андерсън, е, трябва да се направи всичко възможно, да не се прилагат само тоталитарни концепции. Това не е някакъв вид лицемери. Не става дума само за управление на потоците, идващи от тази страна или от другата страна. За нас важното е да не се спираме само на съществуващия списък, а да има ясни критерии, за да се види в кои случаи този списък страни може да се удължи или намали за бъдеще. Благодаря. Благодаря. Приключваме обсъждането по тази тема. Крайният срок за подаване на изменения е 13 май в 12 часа. С това приключваме работата си за днес. Нека само да ви припомня, че следващото ни заседание е на 9 май в Страсбург в 7 вечерта от 7 до 9. След това ще имаме две срещи в Брюксел на 23 и 24 май. Благодаря много. Закривам заседанието.